Possiamo cominciare i nostri lavori. Хайде да започваме работа. Vorrei prima di tutto... Преди всичко искам да ви съобщя на добра новина. Имаме нова депутатка, госпожа Декрип, която замества господин Барние, който беше избран за комисар. Пожелавам ви успешна работа в парламента и в нашата комисия, която тя избра. След това една не е толкова добра новина. Вчера почина съпругата на колегата Бруланджа, Парламентарист от 89-та година. Ние му изпратихме съболезнования за не, нейната кончина, за неговата скръп. От ваше име изразих съболезнования. Сега можем да преминем към дневния ред на първо място. Приемане на дневния ред, който вече ви е раздаден. Ако няма възражение, можем да го счетем за одобрен. Сега минаваме към съобщение на председателя. Първо, решихме да организираме неформални срещи с представители на Белгийското правителство и парламент. А, взехме, а, направихме контакт контакти, за да, за да реализираме един продект, проект за осъществяване на срещи на политическо и научно равнище с представители на всички 27 страни членки за да обсъдим последиците от решението на Конституционния съд. Суверенита, на демокрация в Германия и да говорим за демокрацията и идентичността в отношенията с европейските държави Обмисме срещи в Италия, в Рим, в Германия, в Берлин. Мисля, че първата среща е, трябва да бъде в Берлин. За да обсъдим наистина е, важното решение на е, Немския конституционен съд. Разбира се, е, след това ще има важни средства в Италия и в Унгария. По време на Испанското председателство. И, след, след, след, след, Испанското председателство. Защото Унгария ще председателства след Испания. А именно сравнително изследване на а, решенията на конституционните съдилища, които са най-висшите в а, държавите членки по отношение на суверенитета, демокрацията в контекста на европейската интеграция. Има вече и проучване за използване на а, технологиите, електронните, електронните технологии по член 11 от договора. И докладчиците, които бяха назначени от комисията, ще ми позволите да прочетем имената. Мендес Девиго за двата доклада доклада по временните мерки за състава на парламента и консултация по свикването на конференция или конвент, да, като има решение да не се свиква конвент. Господин Арцковски за измяна на регламента, изменение на регламента за едностранните отношения с държавите членки във връзка с актове на съвет. Също така доклад по бюджета за 2011 година и прилагане на комитологията в, рамките на Лисабонския договор. Колегата Мендес де Виго. Uh, за мен е чест да кажа, че господин Салдарс ще бъде докладчика от НП. Благодаря ви. Questo per il primo rapporto. Това за първия доклад. Казах, че има два. Процедурата по бюджета и трансформирането на системата за комитология съгласно Лисабонския договор. А, може да посочи двама докладчици или един. Мистер Салварес, И след това господин Салварес за бюджета. Allora, per ora il collega Saudar. Добре, за сега колегата Саударгас за бюджета. бюджета. А, има а, им, господин Верков, стат ще бъде докладчик по процедурата по службата за външни отношения вече обсъдихме това. И ролята на докладчика ще бъде много важен. La proposta di modifica del regolamento riguardante l'accesso ai documenti. Ecco, questa è un'altra cosa su cui forse il vostro parere può confermare la mia opinione, cioè la proposta della Commissione също така ще се разгледа предложение за изменение на регламента са по а, инициатива на комисията Либе и а, съгласно член 50 и, а, ще бъде асоциирана и друга комисия и за, за това отговаря госпожа Йетен Маки. И през 2009 година не беше гласувано законодателното предложение. За това трябва отново да назначим докладчик. И смятам, че ще съгласите, че госпожа Ятен маки, Ятен Меки, не знам как се произнася точно, Ятен Меки или Ятен маки. Тя заяви, че на разположение готова е да се а, заеме с а, тази работа. Разбира се, е, трябва да чуем какво ще кажат членовете на комисията. Господин Дав, господин Форти, мисля, че това, с тях се споразумяхме. Благодаря. Трябва да приемем протокола от 18, 19, 25 януари. Раздадени, раздадени са. Ако няма възражение, се считат за приети. И сега преминаваме към пета точка. А господин Даф иска да каже нещо. They... Мисля, че те не са предоставени. До сега, може би, документите още те първа пътуват към нас. И също така има един друг документ, който още не е пристигнал, но мисля си, че той е... А, и това е дневния ред, който още не е пристигнал. Аз имам доверие в бързата комуникация и е, от секретарията ми беше казано, че а, протоколите а, са тръгнали, не са пристигнали явно и аз малко така предварително реших, че всичко е разделено, но всяка секунда ще ги, да кажа, много скоро ще ви бъдат раздадено раздадени. Пета точка разглеждане на преходните мерки за състава на Европейския парламент и са важна тема. Има два доклада. Единия за е, решението да не се свиква конвент за ревизиране на договорите и другия за временните мерки. Мисля да ги обсъдим заедно. Парламента се консултира със съвета в края на 2009 за протокол 37. И а, трябва да изразим становище и по предложението на съвета да не свиква конвент за тези изменения. Докладчик е Мендес Девиго и мисля, че мога да го помоля да иллюстрира предложението. Благодаря, господин председател. Спомням си, че се бяхме срещнали преди да бъдат прияти двата доклада и двете резолюции. Те бяха свързани с една, пет... една молба, отправена до съвета към господин Ван Ромпой и председателят Бузък представи това писмо през декември. Имаше две теми в това писмо. Първо, парламентът иска да бъде консултиран и да се свика между правителствена конференция. И вторият въпрос беше свързан със същия член на договор. Предложение за преразглеждане на договора и ако не е задължително да не се свиква конвент. Тъй като има нови разпоредби в Лизбонския договор, които дават на парламента правомощия да решава дали е необходимо да се преразглеждат договорите в отговора се казва, че ще има проектодоклад, с който вие вече разполагате. Той е пред вас. И в него се предлага да не искаме разрешение, ако решим да свикаме конвент. Това е една тема, която добре познаваме. И съвсем накратко искам да посоча какво следва това. Имаме много малко време от както е влязъл в сила Лисабонския договор. И можем да поискаме от Европейския съвет да се промени договора. След влизането в сила на Лисабонския договор има една тема, която е основополагаща за нас и това е състава на Европейския парламент. Имаме преки последици от това. И това е, че Лисабонския договор предвижда състав на Европейския парламент въз основа на доклада на тази комисия, изготвен от господата Ламасур и Северин. Това е предложение към съвета, към Европейски съвет. И има последици за нас от Лисабонския договор. Има една нова разпоредба, въз основа на принципа намаляващата е, пропорционалност. Това съдържа в доклада на свободата Северен и Ламасур. И, и те, че в парламента трябва да има 751 депутати. И за да се отчетат резултатите от европейските избори през юни, трябва да отчетем, че тези избори се провеждах в условията на договора от Ница, а не в условията на Лисабонския договор, който влезе в сила по-късно. Затова има една разлика в броя на депутатите, проистичаща от разликите в договор от Ница и договор от Лисабон. Европейския съвет тогава взе решение преди да е влязал в сила Лисабонския договор. Но разпределението на местата не влезе в сила в съответствие с Лисабонския договор. Защото се говореше за това, че мандата на европейски депутати е 5 години, а радикалната разлика между двата договора, че Германия губи трима депутати. И броя на германски депутати по този начин намалява. Разбира се, това беше едно трудно за вземане решение. Трима избрани германски депутати през юни. Би трябвало да стане до края на този мандат, независимо от разпоредбите на Лисабонския договор. Трябва да променим протокола 36, който е приложение към Лисабонския договор, за да предвидим един преходен период за този мандат. 2009-2014 година. По този начин трябва да също така да дадем възможност у нези депутати, които са били избрани според старата бройка, да могат да вземат местата си. Т.е. трябва да има един преходен режим, за да могат тримата германски депутати да работят до края на този мандат. И също така да се преразгледат договори от една между, междуправителствена конференция и разбира се, много е важно, трябва да има и ратификация от страна на националните парламенти. Така че това беше съвсем накратко, господин председател. Дадох ви и историческия преглед и ви казах какви са последиците. Тоест, ние трябва да решим дали сме съгласни или не с това Европейски съвет да свика една междуправителствена конференция. Предложението ми или отговора е да. Предлагам ви на вас в пленарна зала да се възложи на Европейския съвет свикването на междуправителствена конференция. Второто е една критика към съвета. Ние сме в една ненормална, затрудняваща работата ни ситуация. И трябва да решим този въпрос. И най-вече основния въпрос, че една държава членка, Франция, проведе избори за Европейския парламент, но не се превиждат избори за двамата допълнителни депутати в Европейския парламент, които се предвиждат по силата на Лисабонския договор. И за 11 държави няма проблеми, но за Франция има проблем. И проблемът е, че, че в съответствие с съответните френски органи няма начин за процедиране в посока провеждане на избори за тези двама депутати. И за това Европейския съвет не предвиди тези затруднения, затова остави отворена вратата за решение. По този начин се предвижда Националната асамблея на Франция да назначи двама от своите депутати като европейски депутати. И по този начин те ще станат част от Европейския парламент. Това е, разбира се, много деликатен въпрос. И в точка 2 на резолюцията се изразява съжаление за това, че една такава ситуация се е създала. Смятам, че мнението на Испанското председателство, изразено миналата седмица, посочва, че могат да се потърсят юридически валидни решения, без да се провеждат допълнителни избори за депутати в Европейския парламент. Надявам се, че това ще бъде едно приемливо решение. Освен това, господин председател, има още един въпрос, по който се произнесе този парламент по доклада Марти през декември. Докладът предвиждаше кои са депутатите, които могат да бъдат наблюдатели в продължение на определен период. Трябва да отчетем два важни аспекта тук. Първо, окончателното решение за състава на парламента трябва да бъде решение, което да се взима от парламента. През следващите години можем да очакваме разширяване на състава. Това е един въпрос, който трябва да решим. Така че подчертаваме това, че предлаганото решение е временно за този мандат. 2009-2014. Но ще трябва да решим какъв ще бъде окончателният състав на парламента. Това е съдържанието на моя доклад. Можем да разглеждаме това като разрешение, дадено на съвета да свика междуправителствена конференция. това, което можем да направим е да дадем нашето становище или ако искате нашето разрешение. Но реалното съдържание на работата на Междуправителствената конференция не е нещо, което можем да определим. За сега това, което можем да направим, можем да дадем зелена светлина на този процес, така че той да продължи. Сега за новите правомощия на Европейския парламент. Господин Бузек и господин Ван Ромпой попитаха дали да свикаме конвент Едва ли трябва да ви обяснявам подробно каква е ситуацията. Този инструмент, а именно конвентът, е нещо, което всъщност е рожба на тази институция, на парламента. И ние предложихме този термин конвент. Конвентът беше свикан и за да бъде изготвена хартата за основните права. Тогава също зададохме въпроса дали трябва да свикаме конвент, който да обединява националните парламенти, комисията, Европейския парламент, за да се реши проблема. Всъщност проблемът е доста ограничен. Става дума за конкретен проблем, който трябва да се реши. Освен това, говорим за един преходен период. Всъщност става дума само за този мандат. Затова смятам, че не е необходимо да се свиква конвент. О, една основополагаща реформа на договорите. Това е нещо, с което трябва да се има конвента. Но ние смятаме, че конкретният въпрос, който разглеждаме, не е свързан с сериозни противоречия и несъгласия. Затова се надявам, че ще съгласите с мен, че не е необходимо да свиква конвент. Искам да подчертая още веднъж, че този проблем е ограничен по мащаба си и е с чисто преходно естество. Така че това е накратко съдържанието на предложението и разбира се, с удоволствие ще отговоря на всички важни, ваши възможни извинете, въпроси и ще внеса необходимите пояснения, ако трябва. Разбира се, се стремим към това да постигнем мнозинство. Благодаря ви. Бяхте много ясен по отношение на предложението за решение, с което се приема да не се свиква съвет на конвента. Това ми се вижда много ясно и просто. А, има обаче други въпроси, например как да решим проблемите за въвеждането на 18 нови депутати, как да а, спазим, за същевременно договора. Но по единия или по другия въпрос ще има дискусия. Някой иска ли думата? Андрюдав, господин председател, искам първо да поздравя господин Мендес Давиго за това, че представ... за е, неговото изложение. Мисля, че е добре, че докладчикът по тази тема е испанец, защото, както знаем, четирима от депутатите, които ще се присъединят към нас, ако постигнем съгласие по процедурата, ще са от Испания. Така че мисля, че е подходящо именно испански депутат да ни държи в течение, що се отнася до тази тема. Много се радвам, че днес е обед за първи път тук виждам и представител на председателството на Европейския съюз. И мисля, че е добре да използваме случая да зададем въпрос на съвета. Да видим дали съветът е, би искал да направи някакво изявление от името на господин Ван Ромпой. Защото сега се занимаваме с въпросите за между правителствения конвент, когато е, е, Става дума за създаване на правила, които ще създадат прецеденти. Също така бихме искали депутатите да дойдат по едно и също време, допълнителните депутати, а не да идват един по един, след като съответната страна е преминал през своите процедури е за техния избор. Защото е добре да има добро равновесие между различните националности тук. Сега, що се отнесе до промените в договора, даваме си сметка, че е невъзможно да се опитаме да променим самия договор – Знаем колко трудно е това понякога. Разбираме също, че Франция трябва възнамерява да назначи двама депутати от Френското народно събрание, които да станат депутати в Европейския въпрос. Тук говорим за един технически въпрос, едно техническо решение, но аз не съм а, особено доволен от него и честно казано се изненадвам, че Франция е толкова зле подготвена, за да а, изпълни решението взето по време на френското председателство. Много се изненадан, че Франция е готова да се върне към една процедура, която по исторически съображения може да се нарече бонапартийска процедура за назначаване на депутати в даден парламент. Мисля, че опита да се назначат двама депутати от друг парламент, отделен парламент – в Европейския парламент е доста сериозен и създава конституционални въпроси, които могат да поставят на карта демократичната легитимност на този парламент. Мисля, че не само за нас е много важно това, но и за националните парламенти е важно – защото в крайна сметка те ще трябва да одобрят промените в договора. Мисля, че би било разумно да се обърнем към националните парламенти. И това да стане в формат конвент. Нещо, което сме правили и преди и така да обсъдим сериозните въпроси, с които се занимаваме в момента. Що се отнася до самия мен, бих искал конвентът да работи възможно най-бързо и целенасочено. И мисля, че е добре да се заличи третия вариант, който се дава в протокола, прият миналата есен, в който се дава възможност да се назначават депутати. Ако се направи това, тогава Франция ще има възможност да се възползва от една от другите две опции или да преброи наново резултатите от а, миналия юни или е, да премине към частични избори, за да се назначат тези е, нови депутати. Много се радвам, че групата на АЛДЕ, въпреки че се е, съгласява с господин Мендес Давиго, настоява е, да има конвент и след това междуправителствена конференция. Благодаря, господин Да, господин Яната. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πουζά. Ε, πράγματι το... Благодаря, господин председател наистина тази конкретна тема изглежда безпроблемна, но всъщност доста проблеми могат да бъдат породени от нея, за това говореше и господин Мендес Тевиго. Става дума за преходна разпоредба, която има примат над Лисабонския договор – и ако ние приемам като даденост, че Германия ще има тези трима допълнителни депутати, аз мисля, че това поражда много различни въпроси. Аз разбирам, че има хора, които са били избрани за, петгодиш... за петгодишния период. Разбирам, че за тях има проблем, включително и чисто личен проблем. Но, от друга страна, ако помислим в каква ситуация ще се окажем като хора, които искат пълното изпълнение на Лисабонския договор, това ще означава, че трябва да не се съгласим с тези трима германски депутати да вземат местата си в парламента. Наистина, конвентът се свиква за много сериозни неща – като основни свободи, като конституционен договор. А сега, що се отнася до този конкретен въпрос, <coughs> мисля, трябва да свикаме между правителствена конференция, която чете гледна точка на парламента. Благодаря. Сега Харекви. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Бих искал от името на нашата група да заявя, че докладът на господин Мендес Вико отразява едни реалности, които ние подкрепяме. Не трябва да забравяме, че има въпроси, които са в центъра на нашия дебат – не трябва да забравяме каква е политическата цел, която преследва този доклад и въпросът, който е свързан с този доклад. Това е един въпрос, който изискваше много дълги размисли, търсене на баланс в продължение на много години. За това колко, какви страни как да бъдат представени. И според този договор се създава един принцип, че когато се обмислиш Конституцията, трябваше да се постигне баланс. Целта е да се постигне едно такова политическо споразумение, което и 27-те държави членки да бъдат по подходящ начин представени в парламента. И през този мандат ние ще имаме с 18 депутата повече, отколкото първоначално се предвиждаше. И както добре се обяснява в доклада, по време на този мандат ще има повече депутати. Те ще бъдат общо 754 и ще има по-голяма представителност. Но какъв е проблема тук? Да улесним и да придадем официална форма на едно споразумение и държавите, които да са представени, да бъдат представени по пропорционален начин. И става дума за 12 държави, които имат право на 3 или 4 депутати повече. И от тук първи проблем. Как да гарантираме това право? Как да гарантираме реализирането му? И оттам предложението на представения доклад е разумно, защото се казва няма нужда от конвент, който да води основополагаща политическа дискусия. Всъщност това, което ние трябва е едно споразумение, което да се подкрепят всички държави членки. Затова смятам, че отговорът на парламента към съвета беше много логичен. Затова смятам, че наистина беше разумно, че ние казахме, че няма нужда от конвента, има нужда от една междуправителствена конференция. Нещо, което може да трае точно 5 минути, за да се вземе съответното решение. Защото основата на въпроса е, че трябва да отговорим на интересите на държавите членки. В доклада също така се предлага да има ратификация. И ние всички знаем, че една ратификация може да бъде вечна, защото никога няма гаранции, че и 27-те държави членки ще имат в конституционната система разпоредби, позволяващи бърза ратификация. И по този начин нарушаваме правото на държавите да имат съответния брой депутати. Затова принципът е много добър, че докато се извърши ратификацията, трябва бързо, в продължение на една, две, три години, да се реши, че 18 депутати ще бъдат наблюдатели. И това е. Без да имат право на глас, защото са наблюдатели. Аз мисля, че това е разумно и ни дава възможност да постигнем една реформа, към която се стремим, с необходимите изменения. И тези 18 депутати ще влязат в парламента. И разбира се, не говорим само за испанци. Тези хора, които в момента са на прага на парламента, ще могат да влязат, да станат парламентаристи, но няма да могат да гласуват. Да, наистина. Имаме един проблем, за който говореше господин Дав. Зачитане на същината на Лисабонския договор и характера на функциите на тези депутати. Аз се съгласявам с тази идея, господин Дъв. На мен ми се вижда разумно да запазим правото на държавата да проведе избори и разбира се, ако ако случите ми това, което съветът реши през юни миналата година. Този доклад посочва идеята, че трябва да имаме депутати, които са били избрани по време на изборите през юни. И Франция по силата на закон също така има такива избрани депутати, хора, които са били в избирателните списъци. И мисля, че Франция може да намери двама такива депутати, които са били в списъците за европейските избори. Не трябва да оставяме в техни ръце реализирането на едно споразумение. Една държава не може да създава различни условия. Не трябва да се нарушават нито да се накърняват или модифицират правата на 18 депутати. Затова смятам, че трябва да поискам от съвета не да свикваме, не да свиква конвенция, а междуправител, не да свиква конвенция, извинете, междуправителствена конференция. За да се вземе решение за тези 18 депутати, които са били избрани де-факто по време на европейските избори. И след като договорът е ратифициран, вече няма проблем. Но не трябва да има условия, които да се поставят предварително, защото по този начин ще накърнява принципът на представителност. Това са моите доводи. Смятам, че в този смисъл докладът е напълно достатъчен. И се надявам, че мнозинството в тази комисия ще одобри доклада, за да може бързо да се придвижим напред по тази процедура. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин Гуалтиери. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че е, както добре се аргументира колегата Мендес Девиго и Хаурегви, е, пътят пред нас е задължителен. Тримата немски депутати имат е, пълни права през мандата, 18-те също и всички държави, които имат тези 18 депутати трябва да а, спазят а, принципите при избора на тези депутати. И държавите трябва да а, e quindi noi dobbiamo esprimere un И трябва да ние да, да, да изязвим нашето становище по процедурата. Ние имаме две различни, два различни въпроса. Единият, нашето становище по свикването на конвенти, тук няма съмнение, както каза Мендес Дивиго, че конвент е много важно събитие, много важен орган. И според мен е не нашето мнение трябва да, е, да не свикваме. И второто е по протокол 336. Аз лично смятам, че проблемът е поставен от господин Дав трябва да бъде отчетен. Но не смятам, че в посоката, която посочи господин Дав, искам да позадълбоча въпроса на е, е, повдигнат от предния оратор. За Франция има альтернатива да направи нови избори или да парашутира да, един депутат от е, Националното събрание. И тук е, е, има едно предложение за изменение, има трета възможност да посочи депутати, И трябва да знаем, че е, френската система е, предвижда е, пропорционални избори в избирателните региони и противоречи всъщност на европейската система но тъй като по време на изборите не са взети е, решения за преизбиране, не мисля, че това пречи от тези, които са следващи в списъка и не са били избрани, да, да бъдат, да влязат в но тук става въпрос е за един политически избор в Франция. И мисля, че може да се ми направят от първите двама, следващите в списъка. Французите твърдят, че това не е възможно, но ние трябва да поддържаме с консенсус линията, предложена от съвета и да да кажем, че втората опция е, е не депутати от е, френския парламент, а тези от списъка, които са били на европейски израз, на избори, които не са били избрани до тук и са следващите. Благодаря ви. И аз. Трябва да решим обаче кои избирателни окръзи, кои са първите които идват поред в списъка, защото там има. Ами, е, това е различно от предложението на Франция сега. Все едно, по-добре, независимо от кои избирателни региони са. Важното е да не се прави това да се пращат директно хора от Френския национален парламент защото това са хора, които си представили нали, на, на пряко гласуване и по принцип те имат право да влязат. Господин Верховщад. Господин председател, искам да кажа първо да благодаря на господин Мендес Девиго за доклада. Но малко се очудвам, от липсата на амбиция, бих казал, в петте предложения за резолюции. И желанието да не се свиква конвент. Защо смятам така? пред какъв проблем сме изправени. Тук става въпрос за политическо споразумение между държавите членки. Това не е нещо, което трябва да се изпълни. Сега това е искане от друга, европейски, друга европейска институция към Европейския парламент. До сега никога не сме били приобщавани, поне не директно и официално. На нас ни се предлага политическо споразумение, което е скрепено с протокол, одобрено и ратифицирано, по което трябва да се произнесем, да кажем какво мислим за междуправителствената конференция МПК и какво смятаме за свикването на конвент. Очудвам се, че в дебата се използват противоречиви аргументи. Казва се, да, това е политическо споразумение, то трябва да бъде изпълнено възможно най-бързо. След това каза, да, но то няма да бъде никога ратифицирано. И затова са необходими временни разпоредби. Мисля, че това са противоречиви аргументи. Аз смятам, че в интерес на... че трябва да разгледаме интереса на Европейския парламент – има политическо искане от Европейския съвет да се добавят 18 депутати. Добре. Но какво мисли парламента по този въпрос? Ако някои смятат, че е важно да добавим 18 членове, за да изпълним едно политическо споразумение. Има и все пак парламента трябва да има важни искания по отношение на собственото си функциониране и състав. Ще ви дам пример. Вече имахме и ще продължаваме дискусия за трансграничните списъци в Смятам, че има огромно мнозинство в нашия парламент, което иска до 2014 година да се организират тогава истински европейски изрази, а не дигизирани национални избори с наистина европейски избирателни списъци, за да може да се засили е, демократичната легитимност на парламента. Ако трябва да се свика между правителствена конференция по искане на съвета, за да се добавят 18 членове, по което също можем много да говорим. Ние може да кооптираме двамата от Франция. Защо ние, като парламент, да кажем, ако трябва да свикаме МПК, ако трябва да се свърши цялата работа, защо да не добавим някои искания, реформи, предложения, <coughs> които предлага Европейския парламент. Например, създаването на транснационални избирателни списъци за изборите през 2014 година. Ако направим това, ще трябва по съвсем различен начин да се отнесем по въпроса към конвента – тук не говорим за някакъв конвент, който служи за някакви общи важни дискусии. Тук няма да става въпрос само за 18-те депутати, а за много повече въпроси. И в такъв случай мисля, че е добре да има конвент. Когато за първи път е, създадахме конвент, чух тук, че парламент е бил много доволен. Аз изпомням, когато взехме това решение в декларацията от Лакен, това беше предложение на съвет. Председател на съвета, председателят на съвета го предложи и парламента беше възхитен сега е предвидено възможно за свикване на конвент, в, предвидено е в договора, ние искаме, ние казваме не. Когато нямаше такова, такъв орган и съвета го предложи парламента, се радваше, а сега, когато е предвидено в договора и може да се свика конвент, ние казваме, че не е толкова важен на темата, да се свиква конвент. Моето предложение е да се свика такъв конвент междуправителствен, за, е, да, да се свика междуправителствена конференция, за да свика конвент. И да поискаме от съвета да включи в темите на конвента проекти за реформи като транснационалните избирателни списъци, за да се укрепи демокрацията в Европейския съюз. Мисля, че трябва това да се обсъди следващия път, особено когато говорим за измененията по доклада. Нашата група смята, че са необходими някои изменения и смята да ги внесе по този проект доклад. Си, la parola all'onorevole Tarkovsky. Господин Тарковски. First of all, excuse me, because I'm, I'm going to speak pretty plainly and maybe in a sense naively. Извинявам се, но ще говоря съвсем ясно, просто и може би в някакъв смисъл наивно. Има тук два въпроса. Един е въпрос на, за принципа, другия въпрос а, за влиянието. Що се отнася до съвета, що се отнася до това, коя опция се избира. Сега, по въпроса за принципа, а, тук имаме доста сложна ситуация. съгласна съм с а, а, казаното от много колеги, че в свикването на конвенция да се реши такъв един а, прост въпрос би могъл да обесцени конвента като форма, но от друга страна не бихме искали да създаваме е, прецедент. Що се отнася до новите депутати, имаме е, друг въпрос, тук кое е по-важното? Легитимността или представителността? Ако говорим за легитимност, тогава е действително проблем. Но това, че е, Франция иска да изпрати двама депутати от народ, националното, от националния парламент, от друга страна, ние бихме искали тук при нас да дойдат представители на гражданите на тази съответната страна възможно най-бързо. И така, чудя се, има ли начин без конвент съветът да се съгласи с нас за това, че е, вариант 3 е неприемлив? Ако сме съгласни всички ние, че вариант номер 3 е неприемлив, но трябва всички да сме съгласни, тогава бихме могли просто да върнем топката у съвета и да изчакаме отговор на съвета. Ако кажем, ако просто бързо кажем, нека да не правим конвент, тогава вече губим влиянието си. Не сме длъжни да се произнасяме в рамките на две седмици или на един месец, можем просто да върнем топката в съвета. Най-важното е, че тук всички ние трябва да се съгласим с неприемливостта на точка трета. тук въпросът е, е, кое е по-важно, легитимността или представителността? ако в крайна сметка сметнем, че по-важна е представителността и е по-важно, възможно най-бързо да дойдат новите депутати, за да представят интересите на гражданите, тогава а, вече този е, въпрос съвсем от... Съгласна съм, че е, свикването на конвент по такъв един въпрос може да подрони е, реномето на този формат а, в очите на гражданите. Благодаря, господин Църковски. Господин Фокс. Thank you, President, and can I thank uh, Mr. De Vigo for his report. Uh, I... Благодаря, uh, господин председател. Искам да благодаря на господин Мендес Девиго за неговия доклад. Uh, съгласна съм, че няма нужда uh, от конвент. За разлика от господин Ферховщад, всъщност съм доволен, че не, не е амбициозен този договор. Честно казано, доста се изнервям, когато федералистите, които седят пред мен, започнат да говорят за амбиция в Европа, защото това винаги означава, да се отнемат още правомощия от ръцете на държавите членки. Както спомена господин Ферховщад, има тук един въпрос за транснационалните избирателни листи. Мисля, че това е ужасяваща идея. Мисля, че това няма да увеличи легитимността, а напротив ще докара повече екстремисти в парламент. Съгласен съм, че тримата депутати от Германия трябва да напуснат Европейския парламент точно в същия момент, в който новите 18 депутати влязат. Но за тази цяло трябва да има единодушие. Мисля, че е, може да се очаква е, германското правителство да не се съгласи е, да загуби е, тези три депутатски места преди 2014 година. За това, ако е, е, ако това е цената, която трябва да платим, германците да запазят тези трима депутати, а, мисля, че това е сравнително малка цена и можем да си позволим да я преценим. Що се отнася, да платим, извинете, що се отнася до това как а, избират държавите членки, кои депутати да изпратят, мисля, че това трябва да оставим именно на тях. Благодаря, господин. Госпожа Тайн има думата. Казвам се Тайн. Изненадах се малко, че прочетах в един в доклада, извинете, че конвентът не е толкова важен и необходим. Това е въпрос, който сме обсъждали много пъти в различни формати и виждам, че много колеги не искат конвент и не искат е, дамата французите са от Народното събрание. Разбира се, е, конвент е, е нещо, което отнема много време и самото му свикване вече ще означава значително забавяне. От друга страна, смятам, че е необходимо да имаме равенство. Мисля, че не е подходящо да дойдат тук двама депутати от Народното събрание, защото тук не говорим просто за една шепа гласове. И нека да ви припомня разговора за свободата на словото в Италия. И там говорихме само за няколко гласа, но. не, извинете, това е един добър пример за това как няколко гласа могат да разрешат един спор, да го решат в една или в друга посока. Нека да са избрани всички по същия начин, както и ние сме избрани. Това няма да е последния път, в който, когато променяме договорите и няма да е последния път, когато се случва да са проведени избори и след това да се ратифицира новия договор. Този тип проблеми е са нещо, с което ще се сблъскаме отново и отново и е крайно време да се постигне на общо споразумение между съветът, съвета и парламента за това точно какво се прави в такива случаи. Не можем да допускаме прибързано решение без участие на парламент и просто е така някой да ни казва, ми няма друг начин, това е. До сега, въпреки всички дефиниции, които се дадоха, така и не ми стана ясно защо Франция да не може да преброи гласовете наново. Не знам, не можах да разбера защо това е невъзможно. Франция много добре знаеше по времето на провеждането на изборите, че ако влезе в, Лисаб... в сила Лисабонския договор, ще са необходими двама допълнителни депутати. И мисля, че е, е, е трябвало да вземе съответните мерки. Ако се наложи, тогава нека да се откаже Франция от тези две депутатски места, докато не си е, проведе следващите избори. Благодаря. Госпожа Лип, благодаря, господин председател, за любезните думи, с които ми пожелахте успех. Това е първото ми изказване. Искам да кажа, че за мен е щастие да работя в Европейския парламент и да участвам в работата на Комисията по конституционните въпроси. Сега, след това, искам да се спра на френския въпрос в кавички, защото това явно много се коментира от повечето от колегите и може би мога да внеса някои пояснения и да отговоря на това, което чух до тук. Във Франция френските национални власти избраха третия вариант. Имаше три предложени варианта. Адхок избори, отчитане на резултатите от изборите от юни 2009 година и третото посочване на депутати от националния парламент. И беше избран третия вариант. Третия вариант, а именно Франция да изпрати от Френския национален парламент. Това са депутати, също с които пряко избрани. Всъщност предвижда заседание, пленарно заседание, на което Френското национално събрание ще избере двама от своите членове, които в начало ще имат статут на наблюдатели и щом се ратифицира протокол от всички държави членки, тези двама депутати, избрани от Френското национално събрание ще станат незабавно членове на Европейския парламент и ще престанат работата си в националния. След всичко това беше обмислено от конституционални съди и защо френското правителство избра този трети вариант, който беше предложен от съвета, трите бяха одобрени от държавните и правителствените ръководители. Защото този единствен, това е единствения вариант, който не се сблъска с непреодолими юридически последствия. Изборите ад-хок, сега организиране на избори, е доста скъп и сложен вариант – и не виждам как ще се мобилизират френските избиратели за избора на двама депутати и създава проблем с избирателния район. Както знаете, тук беше казано 72-та двамата депутати са избрани от регионални избирателни райони. Организиране на такива избори за двама депутати няма да стане в регионален избирателен регион. И тези депутати ще бъдат така, няма да са прикачени към определен избирателен район, което ще създаде дисбаланс с другите 72-ма, които си имат всеки свой избирателен регион. И това, пак искам да кажа, това в един, ни такива избори, частични избори, никак няма да събудят ентусиазма на избирателното тяло във Франция да отиде да гласува. Второ, втори вариант да се разгледат резултатите от изборите през 2009 година през юни. Ние много внимателно и разгледахме френските юристи също. тук пък се, съз... има проблем с преброяването на гласовете и разпределянето на допълнителните бройки депутати, и също с избирателните райони. И изборите за Европейския парламент във Франция се правиха възоснова на преброяването на население от 2006 година, възоснова на което са направени избирателните списъци и бях, има 72-мата депутати бяха разпределени в 8-те евроизбирателни района, и сега има, имаме вече данните и на ново преброяване от 2007 година, което е много по-близко до действителността в момента във Франция, през като демократско положение. Както и на избирателите, такива как, както са били към 2009 година. Сега на каква основа да се е, позовем, да стъпим, за да е, е, видим този списък. Трябва ли да се позовем на преборяването от 2006 трябва да се намерят доста аргументи, които не са много убедителни и не отговарят на доброто организиране на изборите, защото цифрите от 2007 са различни. А, дали трябва да се позовем на преброяването от 2007 година, което е по-точно и по-точно изразява а, разпределението на френските избиратели. А, по принцип избирателните райони ще се сменят много в зависимост от това дали ще решим да се позобаваме на 2006 или 2007 година цифрите от двете преброяване. И това създава проблем и нито е, избора и в един и в другия начин не е безспорен. И ако се получи някакъв спор, който трябва да бъде от, отнесен към френските съдилища, ще ще, ще изникнат много аргументи и в един и в другия случай. Срещу избора на френските власти, защо са избрали едната или другата година на преброяване и просто много лесно ще се намери е, повод за правен спор, което ще направи доста уязвим изборът на тези двама допълнителни евродепутати. На въпроса защо Франция предварително не е помислила, че ще трябва да има двама допълни... допълнителни евродепутати, съгласно Лисабонския договор. Тук не смятам, че става въпрос за пропуск, забравене, небрежност. Просто се основахме на становищата на най-видните френски конституционалисти, които предупредиха сериозно френското правителство, че може да стане следното. Френската конституция и съдебната практика възоснова на нея, която се създава от Френския конституционен съд, не разрешава вписването в избирателен закон на избирателен механизъм, основан на евентуалното влизане в сила на договор, който още не е ратифициран. Тоест има една условност. Това не е възможно. А в случай беше така, договора не беше влязъл в сила и според френската конституция това не е възможно, защото би уронило системата. И френските конституционалисти много остро предупредиха френското правителство за риска да, от нарушение на Конституцията. При това положение трябваше да проявим прагматизъм. Трябваше да изберем най-малко лошото решение и да, т.е. избора на депутати от Националното събрание, които повтарям, те също са пряко избрани от народа, защото по този начин се избягват рисковете от правни спорове и се заобикалят всички правни и конституционни препятствия. Разбира се, това е, е абсолютно временно решение. Тези двама френски депутати, които ще избере Френското национално събрание, след ратифицирането на протокол от държавите членки, ще изостават националния мандат и ще започнат работа в парламента. Пак повтарям, целта е да, да вървим напред, да бъдем прагматички, да, прагматични да намерим най-малко рискования път, защото едни спорове пред съдилищата ще забавят всичко. Пак казвам, избрахме най- малко лошото решение. Мисля, че беше добре да ви дам тези пояснения след всичко, което чух до тук, но ще проследя от тук нататък дебата с огромно внимание. Ascoltiamo intanto l'onorevole Scholz, che chiesto... Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че тук има един основен проблем, който трябва да решим. Като член на тази комисия съм съгласен с господин Оареги, когато той каза, че ние искаме да обсъдим реформи в избирателната система. Искам да помоля господин Дъв да продължи дейността си върху директивата. Имахме една ситуация в източна Германия, когато представителите на източната част на Германия бяха определена част от времето само наблюдатели в Европейския парламент. Това се основаваше върху изборните резултати при изборите за Бундестага. Те представляваха Германия в Европейския парламент възоснова на тези избори. Искам да подчертая, че нашият подход трябва да бъде прагматичен. Може би трябва да се посочи, че имаме нужда от един преходен период. Така че да се осигури сътрудничество, което да позволи на новите членове да се присъединят към нас и да работят заедно с нас. влизането в сила на Лисабонския договор е, Европейският парламент придобива по-важна роля и по-голяма тежест. Увеличава се ролята му на институция, която пряко представлява граждани и дава възможност на гражданите пряко да участват в политическия живот. И може би идеята за конвент е прекомерно амбициозна. И що се отнася до излъчването или назначаването на депутати в Европейския парламент от държавите членки, нека да се върнем към факторите за свикване на конвент – защото това, което ни обсъждаме тук, е много важно, за да се гарантира участието на гражданите от всички 27 държави членки да участват в политическия живот в Европа. Трябва да задаваме всички тези неудобни въпроси за взаимоотношенията между институциите. Много често се оплакваме, че гражданите са изгубили всякакъв е, интерес към европейската политика и уважение и доверие към нея. Трябва да възстановим това уважение. Доверие, благодаря ви. Да, извинете, давам ви думата. Благодаря, благодаря много. Като разгледаме фактите, става ясно, че е, договор от е, Лисабон е, предвижда 18 допълнителни депутати. Има 751 депутати по Лисабонския договор и се предвижда и преходен период. Въпросът е обаче колко дълъг да е този период. Знаем, че 18-те депутати трябва, искат да дойдат и да започнат работа възможно най-бързо, но как да го направим? Необходима е ратификация страна на държавите членки. Това е ясно. Но все пак е, можем да, ги, да допуснем депутатите като наблюдатели. Все още няма а, яснота по статута на тези депутати. Стана ясно, че държавите членки могат да организират частични избори или възоснова на резултатите от изборите на 2000, от 2009 година да а, да изпратят. Следващите депутати от избирателните листи или пък да назначат депутати. Въпросът е обаче, че някои от тях може да не са били в, този, в тези списъци. Ако разгледаме дебата във Франция, доколкото разбрах, Франсуа Фион, министър-председателя, поиска от парламента да назначи двама депутати, един от управляващото мнозинство и един от опорицията. Обяснението беше следното избирателната система във Франция е толкова сложна, че е, френското правителство е избрало най-практичното решение. Решението обаче е, в във Френския парламент се отлага вече няколко пъти и сега изглежда, че Франция няма да избере тези допълнителни депутати преди края на годината. Това означава, че и депутатите от другите страни няма да могат да заемат местата си преди края на годината. Ако искаме да дадем ясно обяснение на гражданите, трябва да действаме бързо и да сме практични. Конвентът би отнел твърде много време. Трябва съвсем ясно да заявим какво правим. Искаме да работим по един прагматичен и простен, прост начин и за това подкрепям господин Мендес Девиго. Няма друг, който да иска бе поискал думата. Господин Дъв? Господин Дъв предложи да изслушаме представителите на съвета, но те вече не са тук. Господин Дъв, господин председател, нека да се извиня. Аз мислех, че тук присъства представители на, на председателството на Европейския съюз и че имаме а, това удоволствие, но както се вижда, нямаме го. А, така че можем. Може би а, е добре да настоим друг път, когато се обсъжда тези конституционни въпроси, да бъде изпратен представител на съвета, който да говори тук. Добре, иска ли някой друг да вземе думата? Гуалтиери. Нека да се върна към казаното от колегата от Франция. Има нещо, което не мога да разбера. Има тук един аргумент, според който решението. Когато се взема решение, когато се взема, когато се прави избора извън парламента, е различно. Депутатите се назначават. Не може да се започва процедура срещу решение е, от друг парламент. Така че тук имаме две съвсем различни решения, две възможности. Или депутатите са избрани от гражданите с, на, на нови избори, или се назначават от правителството, т.е. от държавата членка. Първия е избор, ако вземем предвид резултатите от е, изборите и Втория случай е, е, е решението на е, депутатите в Националния парламент. Но при всички положения това ни помага да разберем по-ясно, че това изменение не е съвсем ясно. Изглежда, че има три решения, но на практика това не са три решения на една и съща конституционна база. Това беше разяснението ми. Господин Девиго. Благодаря. Първото, което ще кажа е благодаря за много интересните изказвания. И както винаги в тази комисия, аргументите обогатяват и дебата, и доклада, и резолюцията позволете ми да изразя съгласие с господин Дав. Наистина, представителят на председателството би трябвало да бъде тук и е хубаво да обменим мнение, за да установим каква е позицията на съвета. Също така бих искал да изясня една тема, за която говориха господин Шолц, господин Фокс и други. Говореше се за тримата немски депутати. Тези трима депутати не, не се очаква да се откажат от мандата си. Те са били избрани и никой не иска да ги изхвърля от парламента. Просто има едно осложнение, но нещата са такива каквито са и ние не можем да нарушаваме правилата. И много е важно да не губим време. Трябва да продължат тези депутати своя мандат до 2014 година. Освен това, смятам, че никой не каза, че има някакво противоречие с идеята за свикване на междуправителствена конференция. Европейският парламент е за това да се свика МПК. Мисля си, че тук всички сме съгласни. Някои казаха, че искат конвент. Но идеята да се свика МПК, за да се реши проблема, който е политически проблем, е нещо, с което всички сме съгласни. Мисля си, че няма възражения в тази комисия срещу това. Също така говорихме, че ако ситуацията е по-сложна в светлината на Лисабонския договор, може би би трябвало да имаме конвент. Но в момента говорим за една временна ситуация и една политическа ситуация. Разбира се, става дума за правомощията на Европейската комисия. И ние не искаме да преразглеждаме договорите, но ние живеем в един политически свят. И знаем, че нещата не винаги излизат такива, каквито сме ги мисли в началото и ние трябва да реагираме на събитията. Става дума за това, че ако включим тези 18 депутата, това ще бъде зачитане на принципите и зачитането на правата на парламентите. И ние говорим за по-голям баланс между държавите. Става дума също така за баланс и при гласуването в съвета. Искаме да позволим държавите, които имат по-малко депутати, да участват активно, за да има плурализъм. И ако решим въпрос с политическия баланс, по този начин ще решим и проблемът с представителството на държавите членки. Мисля си, че всички сме съгласни с това. Всъщност, само говорихме за това, какво точно да възложим на съвета. Аз не бих искал да бъде човек, който се оплаква без основания, но това, което аз съжалявам, че не вярваме, че можем да успеем. Мисля си, че трябва да казваме на света какво трябва да направи. И, и ние говорим за Европейския съвет и съвета по общи въпроси. Ние просто трябва да им кажем, че трябва да отчитат влизането в сила на Лисабонския договор. Също така, нека да изпълним за чешкото председателство. И ние, разбира се, изпълним, че съвета по онова време имаше приоритети, които бях поставени от Тополанек. А сега ситуацията така, че трябва да решим този въпрос. И ако има политическо съгласие в съвета, то тогава можем да поискаме да бъдат възстановени тези 18 депутати, без да се очаква процес на ратифициране. И това възстановяване ни поставя пред проблем, за който тук се говореше. Е, тук госпожа Деклип се изказа за първ път като депутат в Европейския парламент. Но ситуацията е такава каквато е. Мисля, че имаме две възможности. Поне две политически възможности. Първо, да кажа, добре, ще потърсим решение с времето а другото е, че няма да приемаме, че ще идват в Европейския парламент депутати, които не са избрани пряко. И от политическа гледна точка това е абсолютно защитимо. Това, което аз ви моля да постигнем, е не да се свикват конвенти, които да говорят по различни теми Аз смятам, че мнозинството в тази комисия няма да приеме, че ще идват в Европейския парламент хора, които не са пряко избрани като евродепутати. Но не трябва да се крием зад гърба на един конвент. И да се отказваме от нашата политическа отговорност, като възлагаме на съвета реши въпроса. И господин Ферховщат беше казал. Той. А, господин Ферхоштад, извинете, каза Лакен. И тази декларация беше прията през 2007 година. И също така имахме конвент, който работеше върху харта за основните права. Конвентите са, нещ... са институции, които решават много важни въпроси. И ние трябва да използваме тази възможност. Аз лично смятам, че когато има една тема, по която има съгласие, че проблемът е когато всички сме наясно, че проблемът е временен и преходен, няма нужда да а, полагаме прекалено много усилия, за да го решим. И, и що се отнася до френските депутати, то те са избрани с национални листи в националния парламент. в резолюцията трябва да знаем, че трябва да посочим ясно какво искаме, защото в скоро време към нас се присъединят харватски евродепутати. И може би точно тогава ще бъде добре да свикаме конвент, но не и сега. Иначе ние просто ще подкопаем значението на предишните конвенти. Така че това са моите съображения. Благодаря ви, колеги, за вашите изказвания. трябва да а, вече да си признаем, че проблемът е на път да бъде решен. Въпросът е решен да бъде най-доброто. Но аз се опасявам, че в рамките на този дебат не можем да се придвижим много по-напред. Затова ще припомня казаното от господин Дав и ще посоча, че е добре да има тук сред нас представител на съвета. Защото съветът е този, който поде инициативата за решаване на този въпрос и наистина е важно да изслушаме съвета по този въпрос. Благодаря ви. Мисля, че няма други желаещи. Можем да приключим а, дебата и можем да приемем нашия график. Срок за внасяне на измененията 11 е март до 12 часа. Гласуване в комисията на 7 април. Няма възражение, доколкото виждам. Приемаме го и преминаваме към следващата точка институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към конвенци... Европейската конвенция за защита на човек... правата на човека и основните а... свободи. А... вече беше представен доклада по собствена инициатива. Имаме становището на Комисията по гражданските свободи, съгласно, която е помощна комисия съгласно член 50 от регламента. Представиха си текста и вече сме определили едно изслушване на 18 е така, ще, ще изслушаме всички становища на представители от различни държави, които ще изразят националните различия. Това са видни личности, които ще бъдат посочено. Това ще стане 18 марта. Както казах, преди 18 няма да бъдат насени изменения, защото трябва да изслушаме е, становищата. И сега да чуем докладчика Хаореги. Благодаря. Благодаря. Няма да навлизам тук в много подробности. Представих това на предходното ни заседание. Проведена бе среща с група експерти и представители на институциите. Бяха представени всички заинтересовани страни. За организирана е среща за 18 март и тогава ще можем да обсъдим много технически страни на този въпрос. При, разгледахме предложенията на колегите от комисията и сме ги включили, така че мисля, че заседанието на 18 ти ще бъде действително много интересно. Що се отнася до доклада, точката представена от комисията за външни работи Искам да подчертая тук една тема, която може да е откриващата тема на нашия дебат. Присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека, ратификацията на хартата за основните права, която е неделима част от договор. Европейските граждани, смятам, получават една пълна правна система, която се искаше по-рано. Имаше търсене за такава система. Имаше нужда от структурирана правна система, в която основните права да са гарантирани и да има система на принципи, която да е добре подредена и да се зачитат принципите на конвенцията и европейското право. И в крайна сметка именно това е целта на присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Това присъединяване също така гарантира и по-добра защита на международно равнище – а също така и подчертава значението на основните права. Какво се казва в доклада? Както сигурно сте видяли, има 12-13 точки, съвсем кратки. В първата се описват аргументите в защита на присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Описват се последиците, на новата структурирана система, описват се отношенията между Съда на Европейските общности и Европейския съд по права, за правата на човека. Всичко това е обяснено в точка първа в 4 абзаца. Това е едно от най-важните неща. Повтаря се и казаното в договора – че това присъединяване не представлява разширение на правомощията и компетенциите на европейските общности. Мисля, че е, е много важно да обърнем внимание на точка трета и точка четвърта, в които подчертаваме, че при присъединяването трябва да се има предвид е, ситуацията в отделните държави членки и това къде се намират те по отношение на конвенцията. Ето, например, въпрос за това как точно може да се присъедини Европейският съюз към тази конвенция. Можем ли да говорим само за онези протоколи, които са прияти единодушно от държавите членки? т.е. първи, втори, четвърти и седми. след това обсъждаме последиците от присъединяването, т.е. това, че Европейският съюз ще участва в изпълнителните органи на съвета на Европа. Това е точка 6. Също така говорим за система на действие на държавите членки Обясняваме. De los recursos, es decir, quién recurre y contra quién. La legitimación. Няма възможност за а, подаване на жалби от една страна спрямо друга. Има... Така че се уточняват въпросите за това кой срещу кого може да подава жалби е, или да сезира съда. Е, има известни неясноти между е, в отношение на различните нива говорим за е, ниво Европейски съюз или ниво държави членки, но независимо от това, срещу кое от двете нива е жалбата, държавите членки могат да участват в защитата. Също така, говорим за това, че се изключва възможността за създаване на нова рамка за Съда на европейските общности и подчертаваме, че е важно да има диалог между двете институции. В точка 10 подчертаваме, че са да... за правата на човека и конвенциите трябва да, да насърчават зачитането на а, правата на човека. Добре е да има по-равномерно разпределение на работата по отношение на Съда за правата на човека, защото, както знаете, е, скоро и Русия ще ратифицира един от протоколите, е, така че ще може да има по-равномерно разпределение на работата. И това е едно от, голем... от важните ни изисквания. И накрая обсъждаме още един елемент на това присъединяване. Има пет етапа, през които трябва да се мине. Първо има преговорен мандат по присъединяването, т.е. съветът се обръща към един комитет, който да инициира преговорите, след това протичат преговорите, след това Европейския парламент одобрява присъединяването към конвенцията. И накрая последният етап е ратифициране от страна на всички държави членки. Както можете да си представите, това ще отнеме известно време, защото пете етапа са доста дълги. И накрая говори се за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията и за това, че това може да е на първа стъпка към присъединяването на Европейския съюз към Европейската социална харта. Тук има нещо, което искам да кажа, което не е включено в документа. Първо. И в доклада на съвета са засегнати всички въпроси, които, съм обобщил, които обобщих тук. Имаше политическа дискусия, бяха, подчерта, бяха подчертани четири основни точки. Първо важно е да се уточни обхвата и съдържанието на това присъединяване на Европейския съюз към конвенцията. Трябва също така да се уточни към колко от протоколите се присъединява Европейският съюз. Тези въпроси са включени в точки 3 и 4 на доклада. Второ, мнението на съвета по отношение на положението на отделните държави членки и последиците от присъединяването. Трябва да се повтори тук, че е, не, не може да се допусне конфликт на е, правомощия не може, е, трябва да се има предвид на положението на всяка една от държавите членки по отношение на конвенцията и се подчертава отново върховенството на Съда на Европейските общности в Люксембург. Съветът също така подчерта необходимостта да се говори и за проистичащи права и да се вземе предвид какво ще се случи, ако бъдат заведени дела срещу държави членки или Европейския съюз като цяло. И накрая говорим за това как Европейския съюз ще си взаимодейства с различните органи и точно как ще бъде представен. И накрая два въпроса, с които бих искал да приключа. Държавите членки се пи... са запитани дали са съгласни преговорния мандат да се приеме преди юни. Ясно е, че тук няма какво да обсъждаме за това дали или не да започнат преговорите, но въпросът е следният. Дали съветът е съгласен за това, с това да се приеме преговорен мандат преди юни. Има и още един друг важен въпрос. Ролята на парламента в този процес на преговори. Съветът би искал да поддържа тесни връзки с комисията и парламента по време с комисията по време на преговорите, а не парламентът да бъде а, активен при, а, в комисията, която ще осъществи преговорите. Всичко това е обяснено в доклада. От тук нататък трябва да продължим да слушаме а, е, съвета. Също така забравих тук нещо. Една от колегите е, каза, че е добре да, се, да има балансиран доклад, да има е, консенсус. И е много важно да се определи дата Председателят ще предложи дата за изменение и след това ще преминем към крайно гласуване. Сега давам думата на депутата Преда, докладчик. Комисията по човешките права. Благодаря, че ме поканихте във вашата комисия. Аз подготвих становището на комисията по външните работи. Няма да ви го представям в подробности, както направи докладчика за доклада. Ще повдигна само някои въпроси, като ще припомня първо факта, че Лисабонския договор най-общо осигурява засилена защита на правата на човека не само в Европейския съюз, но и в външните отношения на Европейския съюз с трети държави и техните граждани. Хартата за човешките права става правно вързваща и Европейския съюз се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните слуди, без да споменава обаче институционалните аспекти на това. В проекто становището подчертавам няколко елемента, от които три ми се виждат съществени. Ще ги спомена. Първият се отнася до диалога с трети страни по човешките права, вторият процедурните аспекти за разпределяне на компетенциите на европейско равнище и третия участието на европейски делегации на делегации на Европейския съюз в съвета на Европа. В диалога с трети страни по човешките права се предвижда създаване на пространство на човешки континента и поощряване на диалога с съседите от изток, които са членове, които са страни по Конвенцията за защита на човешките права. Факта, че ние поемаме същите задължения, ние като Европейски съюз, като държавите членки, ще допринесе за е, увеличаване на престижа на Европейския съюз в диалога с трети страни. По отношение на процедурите, ще припомня, че протокол номер 8 към Лисабонския договор предвижда необходимостта ясно да се разпределят отговорностите между държавите членки и Съюза, но когато възникнат съмнения, и щеца трябва да бъде ясно посочен съгласно разпоредбите на европейското право и под контрола на Съда на европейските общности. Това не трябва да се забравя. И трето, третия аспект всъщност участието на делегации на Европейския съюз в заседанието на съвета на Европа, както е подчертал доклада на господин Хауреги, Европейския съюз ще участва с право на глас в съвещанието на съвет, комитета на министрите и е, в е, Европейския съд за правата на човека в Страсбург и ще бъде представляван в ръководния комитет по човешките права, който е под орган на съвета на министрите. Подчертан съм необходимостта от укрепване на демократичния контрол на парламента по назначаването на представителите на Европейския съюз в Комитета на министрите и ръководния комитет по човешките права към съвета на Европа. Накрая Европейския парламент може да, да изпраща представители в парламентарната асамблея на, Европейс... на съвета на Европа, като съответната комисия компетентната комисия от парламента трябва да бъде представена в съответната делегация. И накрая ще дам допълнителна информация към казаното от докладчика. На 27 януари тази година Русия ратифицирала 14-ти протокол към конвенцията и той ще влезе вече в сила на 1 юни, защото всички страни по него са го ратифицирали. Благодаря ви. E Сега за Илке. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Тъй като не съм взимал думата преди, бих искал да благодаря на господин Итондо за неговата постоянна дейност да създаде една основа към която ние да добавим съдържание, също и колегата от Комисията по граждански свободи. Прочетох проекто доклада и проекто резолюцията. Разбира се, не можем да кажем, че всичко е намерило своя отговор, че всичко е оформено като една лесна за постигане програма. Това означава, че ние ще трябва да продължим да работим, за да намерим отговори на онези въпроси, които все още висят във въздуха. Например, разликата в правомощията на двата съда. Съда в Страсбург и съда в Люксембург. Миналият път говорихме, макар и малко по тази тема. Смятам, че тази тема заслужава повече внимание. Защото като говорим за правомощията на двете съдилища, ние говорим за промяната в приложното поле. И това е въпрос, който е известен на юристите, но това е също един въпрос, който е трудно се реализира на практика, когато ще започне преструктурирането. Второ, реформата на Европейския съд по човешки права се предвиждаше в някои от речите миналия път. Аз мисля, че тази реформа трябва да се разглежда в светлината на възможното преструктуриране на съда на европейските общности, така че те да могат да се допълват да се допълват взаимно. Иначе структурата на съда по човешките права ще остане много сложна. Тя е сложна и сега. И в някои случаи това ще създаде противоречие в съдебната практика и в резултатите. Ние не смятаме, че съдът на европейските общности ще спре да работи, так му обратното. Той ще работи и то много усилено. Могат да се очакват много дела, заведени поради недоволството от онези, които са завели първо дела в съда на европейските общности, и които, недоволни от това решение, ще решат да отнесат делото до съда по човешките права. За това едно квази унифициране може да се планира още от сега. Това е необходимо, за да могат всички съдилища, които са на разположение на Европейски съюз, на гражданите и на институцията му да работят синхронизирано. И последно. Знаем, че когато решенията на съда по човешки права се отнасят до различни части на националните юридически системи и националното законодателство, те могат да предизвикат промяна в националното законодателство. Какви са вероятните последици за Европейския съюз тогава? ако Европейският съюз е санкциониран от Европейския съд по човешки права. когато Европейският съюз се присъедини към конвенцията. Тази тема също беше спомената миналия път, но твърде кратко. Мисля, че в бъдещи обсъждания тази комисия можем да обмислим подробностите и да се подготвим към следващите стъпки. Те бяха по един много логичен начин представени в доклада. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Тези проблеми винаги са много сложни. А, знаете, че тук става въпрос за много сериозни проблеми. Например, как ще се впише картата за спазване на човешките права в, в договорите и как ще се тълкуват решенията на съда е, и същевременно всички ангажименти, които са поети на международно или на равнище от Европейския съюз или от държавите членки. И как ще се приспособява всичко към Лисабонския договор е изключително важна тема. Всички сме е, подготвили въпроси, когато наближи изследване, е, изслушването. Колегата Бат. Благодаря, господин председател. Съгласен съм. Въпросът е изключително сложен. Мисля, че би било добре, ако преводът от испански е добър на всички езици. Става дума за писмения превод и смятам, че това в момента не се случва. Ако преводът не е първокласен, можем да се сблъскаме с още повече проблеми. Второ, трябва да дадем основания на решението за присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека. Не е достатъчно да цитираме само договорите. Трябва да обясним съвсем ясно, какво е значението на това решение – какво точно са имали предвид авторите на договора, когато са говорили и за присъединяване към хартата. И имаше едно условие, свързано, обвързано с задължителността на тази харта, и то беше да имат колективно присъединяване към конвенцията. Защото имаше страни, в които хората, като Великобритания, например, бяха доста ужасени от е, перспективата хартата да има върховенство. И така. За да може цялото това нещо да което е добре разбрано и от нас, и от националните ни политически партии, и от съдиите, трябва съвсем ясно да го разясним в доклада и да искаме да се разясни и от съвета. Мисля, че присъединяването към конвенцията трябва да се разглежда като в допълнение към решението хартата да стане правно обвързваща. Това е едно допълнение към приложението на хартата по един пълен и ефективен начин. И за тази цел се изисква зачитането на компетенциите, които сме придобили по отношение е, на основните права. Мисля, че не е добре да се твърди, както се твърди в точка 2, че присъединяването не представлява разширение на правомощията на Европейския съюз. Смятам, че не е вярно. Че не е вярно. <laughs> Че това не е разширяване. Е, цитирам тук е, английския вариант на текста. Може би е, това се дължи на превода от испански, не знам, но това е в английския вариант, не знам какво е казано в испански. При всички положения това представлява разширение на правомощите на Европейския съюз. И ако говорим за компетенции. Конвенцията не представлява разширение на компетенциите, но трябва да се прави разлика между компетенции от една страна и правомощия от друга. По точка 5 докладчикът е напълно прав. като твърди, че има три последици, свързани с решението за присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека. Но тъй като ние тук сме в комисията е, по конституционни, конституционни въпроси, не можем просто е така да заявяваме, че имаме право да предлагаме трима кандидати. Мисля, че е по-добре да се предложи процедура, за тълкуване на всички тези права и за тяхното прилагане, включително и по отношение на вътрешни решения, е, какъвто е изборът на кандидатите. Каквото е решението за избора на кандидатите. Що се отнася до... Това е, е по отношение на преговарящата комисия. Добър, добро начало, трябва да поздравя господин Хареги за това, но мисля, че трябва да се придвижим малко по-напред, за да сме сигурни, че всичко е съвсем ясно и точно. Госпожа Джанако има Благодаря. Искам да приветствам докладчика. Вече обсъждахме с него този доклад. Той спомена това. Въпросът на пръв поглед изглежда прост, но всъщност поражда редица други проблеми. От еротична гледна точка, хартата за основните права закриля е, нашите граждани също толкова, колкото Европейската конвенция за правата на човека. И ако погледнем съдебната практика на Съда на Европейските общности, ще си дадем сметка, че съществува достатъчна юриспруденция – Тоест има вече доста солидна защита на човешките права в рамките на тази харта и за това случая можем да говорим за разширяване на правомощията на Европейския съюз. Както каза и господин Дав, може би не пряко, а не пряко. Тук, разбира се, обаче е взето под внимание, е взето под внимание и международното измерение на защитата на човешките права за граждани на трети страни. Необходима е добра координация между двете правни инстанции. И то координацията е, трябва спешно да се гарантира предвид присъединяването на Европейския съюз към тази конвенция. Трябва да се види както и въпроса с съвместимостта с общностното право и за страни, които не приемат хартата за основните права, като Великобритания, например. Страни, които от друга страна са подписали конвенцията, Европейската конвенция за правата на човека и как се третират гражданите на трети страни страни на тяхна територия, какво е, е, какви са националните правни разпоредби. През последните години много често има случаи, които се решават от Европейския съд за правата на човека и които са свързани много често с обещетяване на жертвите. През 80-те е, години, например, Социалистическата партия в моята страна национализира много предприятия. Ние зададахме въпрос като депутати в парламента, националния парламент, какво може да се направи в тази област и разбрах, че са изплатени много значителни обещетения за тези национализации, осъществени без да се спазват разпоредби, свързани с защитата на човешките права. Така че нещата не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Трябва да се знае кой може да подаде жалба Европейския съюз срещу граждани, граждани срещу Европейския съюз, граждани срещу граждани. Кой ще избере съответната съдебна инстанция, съдия и прочие. Кой ще представлява Европейския съюз? Европейският съюз има отношение към социалната карта от 61 година, изменена от 76 година, която не е ратифицирана от всички европейски държави, а това е друг важен проблем. Но сега ще спра до тук. Искам отново да поздравя докладчика, защото той наистина свърши една мащабна работа. И слушването, което организираме е, предвид качеството на експертите, ще бъде много ценно за нас. Защото ще ни позволи да е, разберем някои детайли, които на пръв поглед не се виждат, но могат да се окажат изключително важни в последствие. Мисля, че парламентът може да повлияе, ако добре анализира всички възможни последици и ефекти, ако не възприема някаква формална процедура. Ако Европейският съюз не се присъедини при правилните условия, е, могат да възникнат проблеми в отношенията с държавите членки и проблеми между двете съдебни инстанции. Господин Бронс. Uh, thank you. <clears throat> This is a question I've asked previously, but I've had благодаря. Това е въпрос, който съм задавала и по-рано, но получавам все противоречащи си отговори. А пък, когато зададох въпрос на Испанското председателство, получих отговор, ми ще видим. Въпросът е следния. Когато се присъединим е, към тази конвенция, тази конвенция ще стане ли част от правото на Европейския съюз или ще представлява просто едни принципи, е, които Европейският съюз е, признава на международна основа. Това е важен въпрос, защото ако това е част от европейското право, тогава, е, от правото на Европейския съюз, тогава може да се защитават правата на човека и в съда в Люксембург. Нали така? Това е въпросът ми. Благодаря и бих искал да поздравя докладчика. Този въпрос не е много сложен. И мисля си, че дори и в последното изказване видяхме това. Падесимos. Сеньор Дав, sin duda, се acordará, ¿no? Въпреки, че въпрос като цяло не е много сложен, има някои проблеми аспекти, които са сложни. И господин Дав говореше също и за хартата за основните права. Присъединяването към конвенцията е неотменна част от политически акт, който направи задължително за изпълнение хартата за основните права. не трябва да има две отделни юрисдикции в Европа, що се отнася до защитата на човешките права. Но при изготвянето на хартата бяха направени опити да се избегне този проблем. Римския статут, който е основа за дейността на Страя Сборския съд и рамката, в която ще бъде използвана Римската конвенция – е нещо, което трябва да отчитаме в хода на присъединяването на Европейски съюз към конвенцията. Много е важно да си припомним примата на принципа на автономията на правото на Европейския съюз. Съдът в Страсбург се ангажира с защита на всички човешки права, провъзгласени от конвенцията. Т.е. това е върховната гаранция за спазване на човешките права. Всички държави и членки на съвета на Европа са членове на конвенцията. И много е важно, когато гражданите са недоволни на национално ниво от това, което става с техните човешки права, те могат да се обърнат към съда в Страсбург. И, и съдът в Страсбург не замества националните съдилища. Същото въжи и за Европейския съюз. Всъщност, това, което става в рамките на света на Европа, въжи и в рамките на Европейския съюз. Последващия е аспект. Наистина, трябва да се изчака вземат на решение и това най-вече се отнася до точка 6. И там се казва, че не може да се завеждат междудържавни жалби в съда в Старасбург от държави членки на Европейския съюз. Тоест не можем да имаме някакъв извън европейски съд, съд извън Европейския съюз, който ще решава проблеми между държавите членки. По време на първия... Първия дебат, който проведохме, говорихме за това. Освен това, в Мадрид имаше дебат под егидата на председателството и там Антонио Виторино, който е мой приятел и приятел на много колеги, каза, че е много загрижен от това как се стига до решение от страна на Европейския съюз и какво се случва с дерогациите и резервите. Той беше загрижен за това, че могат да бъдат подкопани правата чрез различни дерогации и изключения. Това е нещо, което наистина трябва да разгледаме внимателно. Смятам, че трябва да изразим ясно нашето становище по представителството Европейския съюз, в съвета на министрите на съвета на Европа, в случаите, когато Европейският съюз е обвиняван в нарушение на човешки страна и срещу него има заведено дело. През 80-те години искам да кажа дипломатично това, което сега ще кажа, имаше много неща, които не бяха съвършени. Наистина остава важния въпрос. Кой ще представлява Европейския съюз в случай, че има дело срещу Европейския съюз? Cumplimiento по la Unión Europea de una sentencia. Parece que es mm, Кой ще защитава позицията на Европейския съюз в една подобна ситуация? Смятам, че ние трябва да обмислим този въпрос. Е и накрая има нещо, което става много ясно в точка 9. Хората винаги се стремят към сигурност и яснота. Ние обсъждахме присъединяването, съдът по човешките права, хартата. Има изкушение да се разглеждат всички хипотетични проблеми, които могат да изникнат и всички възможни инструменти за решаването им. Мисля, че точка 9 по много подходящ начин разглежда този проблем. Всички се стремим към сигурност и яснота. Но животът не винаги е предсказуем и ясен. Съдът в Страсбург ще трябва да решава тези проблеми. И наистина може да се очаква, че ще има противоречие между съда на европейските общности и съда Страсбург, но мисля, че ще сгрешим, ако ако ще се опитаме да смесим нещата. Нека не забравяме, че Европейския съюз е състои от демократични държави, в които се зачита върховенството на закона. Но аз мятам, че в предложения ни текст този въпрос се разглежда по подходящ начин. И накрая трябва да разгледаме въпроса, поставен от докладчика, а именно мандата за преговори и за това как парламент трябва да участва в този процес. мога да си представя, че ще има опити парламентът да бъде изтласкан на периферията. Но аз съм убеден, че парламентът може да даде своя принос за решаване на тези проблеми. Този парламент може да даде своя принос, например, дори чрез този доклад. Затова призовавам парламента да участва в процеса на преговорите, например, под формата на доклади от този тип и нашият принос може да бъде много по-голям, отколкото само да казваме да или не. Благодаря ви. Госпожа Гурмай. Благодаря. Искам да благодаря за тази добре извършена работа. Съгласна съм с гръцката колега, че този въпрос е много сложен. Той изисква много консултации. Но ние виждаме, че много аспекти намериха своя отговор в много от изказванията. Да, наистина, докладът поставя много важни въпроси и задава много добра основа. Много е важно да обмислим в светлината на предстоящото присъединяване към Еврокорейската конвенция да се засили сътрудничеството между съда в Страсбург и съдът в Люксембург. И тук аз смятам, че докладчикът наистина се справи много добре и много е хубаво, че ще имаме и изслушване с участието на комисар Рединг и различни експерти. Тази идея за изслушването е много добра, защото така по-добре ще разберем ситуацията, ще имаме по ясни по-обща представа. И съм убедена, че ще можем след това изслушване да работи много по-ефективно. Господин Месер Шмидт. Благодаря. Няма никакво съмнение, че когато се присъединим към Европейската конвенция по правата на човека, ще настъпят доста сериозни промени в работата на съда на европейските общности. През 1986 година още в Европейския съд, към, към съда на европейските общности се смяташе, че правата на човека са част от европейското законодателство, но а, мисля, че сега е много добре, че беше организирано това изслушване, преди да трябва да взимаме каквото и да било решение. И мисля, че по време на изслушването не е лошо да обсъдим абсолютно всички елементи, които ще осложнят процедурата. Няма да правя политически речи. Това мисля, че ще се прави след изслушването, но ще се спра на нещо, което вече беше споменато миналия път. А именно до каква степен съдиите трябва да участват в процеси, когато изтеце тяхната страна, страна от което, от което произхождат. Много трудно е един съдия да се произнесе по спор, когато неговата държава членка е ищец или ответник. И аз лично не видях отговор на това в доклада. Казват се, че не е проблем, че по традиция в съдията с такива случаи се въздържа да участва. Но това все пак крие някои проблеми от, за компетенциите на съдиите и не е лошо да ги обсъдим. Разбирам различните гледни точки, но е хубаво да се спрем на този аспект. Ще спра до тук. Преди да дам думата на господин Харей, Хауреги, искам да кажа някои проблеми. не можем да приемем измененията преди да се състои слушването. Разбира се обаче, може би ще бъде е, необходимо предвид сложността на материята да си дадем малко време за размисъл след изслушването. Защото да си представим, че за, за да изпълним желанието на Испанското председателство да приключим наше, нашия размисъл а, в рамките на това 6 месечие, 6 месечие би трябвало едва не да се приемат измененията преди изслушването. Възможно ли е? Втори въпрос, който ще ви задам. Изслушванията са важни, за да се разберат някои неща. Видяхме го от дебата, но трябва да поискаме от нашите експерти да се пронесат по сложната материя материя и може би ще бъде уместно в доклада да се уточни да се точно специфичните искания, за да не губим време в разни а, общи изказвания. <clears throat> Bueno, en primer lugar yo quiero decir que todas las aportaciones първо бих искал да кажа, че всички направени коментари бяха изключително интересни. Искам да благодаря на всички за коментарите. Мисля, че ще имаме възможност да отговорим на множеството въпроси, които бяха поставени, но и няма да мога да покрия всичко, което бе казано, но нека да говоря на председателя. Смятам, че трябва да се даде малко повече време, що се отнася до измененията. Ако говорим за 18-ти, как могат експертите да отговорят на въпросите, които ще зададем? Е, освен това, може да възникнат и други въпроси, които ще са част от а, е, сърцевината на дебата и а, е, мисля, че не би било подходящо тук просто да обобщаваме. Например, господин Месершмит е, спомена важен въпрос, който е въпрос, с който някой съдия ще трябва да се сблъска. Вие споменахте също и въпроса за назначаването на съди и други а, въпроси а, са доста сложни, като а, въпроса споменат от господин Бронс на националното право и как то ще бъде повлияно от конвенцията. Така че мисля, че би било разумно да участваме в изслушването на 18 и след това да имаме още 8-10 дена, за да изготвим своите изменения. Мисля, че това би било добре. Нека да имаме а, няколко седмици, за да може всеки един от нас да си поработи по измененията. И след това да имаме време да си свършим работата по обединяване около различните варианти, така че да се вземат предвид всички изложени въпроси. Що се отнася до съвета, съвета ще е даде мандат, така че комисията да може да започне преговори. И мисля, че е, докладът ще стигне до пленарна зала през май. Това е всичко по отношение на методологията. Ще имаме още възможности да говорим по тези въпроси в по-големи подробности. Но искам да подчертая тук нещо, което е много важно. Различните роли, които се играят от е, съда в Страсбург и Съда на европейските общности. Съдът в Страсбург е специализиран съд, който има право на външен контрол по отношение на законодателната дейност в страните членки на Европейския съюз. Съществуват правни процедури в, в, в за всички тези страни, независимо от това дали говорим за касационния съд, за Върховния съд или за Конституционния съд. И, в... и когато става дума за приложението на хартата, последната инстанция е съдът на европейските общности в Люксембург. Така че всичко, което засяга Европейския съюз, и валидността на правните актове в него се отнася до, до съда на европейските общности. Ако дадено лице смята, че е стигнало до най-високата инстанция, която е на разположение в Европа, и смята, че въпросът му не е разрешен и иска да го повдигне пред Европейския съд по правата на човека, защото има право, което, с което той разполага по конвенцията, обаче то не е спазено, тогава е, това лице може да отиде и да подигне дело, да заведе дело в съда в Страсбург. Така че съдът в Страсбург всъщност има защитна функция. И на този етап съдът в Страсбург, а, е, извинете, в е, Люксембург вече би трябвало да, да се подчини на съда в Страсбург. Така се подреждат е, нещата в този правен ред. Защо? Ами защото първо всички държави членки в Европейския съюз попадат под този съд. Това е част от Европейския съюз. Част от политическото и економическото измерение на европейския проект е да има на разположение правна система, система, която е част, която гарантира защитата на правата на човека. Хартата от 2000-та година вече е част от договорите. Тя е включена, към, включена в договора в точка, извинете, в член 6. Каква е ролята, която ще играе съдът? Това ще е един външен инструмент за защита на тези основни права. Това е много важен въпрос и исках да го разясня. Господин Дав каза нещо много интересно. Това, че е необходимо по-ясно обяснение на различните елементи тук. На мен също ми харесва тази идея за разясняване на основанията. И господин Дав, и господин Мендес Девиго от доста време са в предните редици на този процес. Що се отнася до а, това късно, според мен, включване на тази рамка за правна защита на правата на индивидите, която е толкова важна част от същността на Европейския съюз. Затова би било много добре да има а, разясняване. Господин Дав, а, а, Единственият проблем тук е, че е, имаме ограничение е, на дължината на докладите. Именно заради това не исках да навлизам в твърде големи подробности тук. Именно заради това ми се наложи да изключа някои текстове, но най-важното е да се подчертае тук, че ние просто репродуцираме нещо, което си е зададено в договорите. Трябва съвсем ясно да заявим дали има увеличение на разширяване на компетенциите на Европейския съюз. Това е важен въпрос, но като цяло ние сме репродуцирали текста от договора. Що се отнася до назначаването на съдиите, да, и там нещо трябва да се направи. Изглежда, че Струва ми се, че в доклада се казва нещо по този въпрос. Говорим за създаване на конкретна процедура за назначаване, за определяне на съди. Може да го оставим в текста, можем да го изключим. Ще изслушам вашето предложение по въпроса. трябва да споменем присъствието на Европейския парламент в парламентарната асамблея. А, и тук има няколко въпроса, а, а, които не са ясни. В крайна сметка ние не сме ли достатъчно добре представени от това, а, че 27-те държави членки присъстват в парламентарната асамблея. Така че добре е да си е, е, да обсъдим и този въпрос. Е, не, дали не смятаме, че сме достатъчно добре представени в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Извинявайте, че говоря твърде дълго, но е важна нашата роля в тези преговори, в целият този процес. Господин Браунс зададе един съвсем ясен, конкретен въпрос и мисля, че успях да му отговоря. Що се отнася до назначаването на съдите и на този въпрос отговорих, и отново, нека да кажа, че съдята на дадена страна няма право да гласува, когато се разглежда дело, в, коя, в което се засяга неговата страна. Той може да участва в разискванията, за да може да се получи повече информация за конкретните особености на, на дадения случай, защото въпросният съдя ще познава по-добре политическия контекст, за който става дума, но няма право на глас. Това е всичко от мен, дами и господа. Мисля, че много работа сме свършили по отношение на съдържанието. Що се отнася до измененията и крайния срок за тях, надявам се, че председателя ще се съгласи да го удължи, за да имаме хубав доклад накрая. Благодаря ви за изложението. Мисля, че направихте много добре, защото имаме седмица на разположение след изслушването да внесем изменението, например 25 марта. Така искате ли? И да, ако искаме да удовлетворим Испанското председателство да приключи <coughs> този въпрос, мисля, че трябва да свършим добре нашата работа. И за това. Но не трябва пък да бъдем подлагаме на натиск, за да го да стигнем бързо в пленарна зала. Мисля, че по време на гласуването в нашата комисия а, не е достатъчно. Трябва да направим едно извънредно заседание. Ако е задължително да приключим проблема в рамките на това 6 месечи. Знаете. И какво, пред, тоест да имаме това заседание преди пленарното. Какво мисли Мендес? Мисля, тук не става въпроса дава даване на мандат на съвета или на комисията. Не знам. Господин Хауреги ни предос... представи на предложение. Нека малко да помислим измененията. Много са сложни темите. Тези, които ще присъстват на изслушването, ще имат много кратък срок за изменение. Просто те едва ли не до тогава няма да знаят какво ще искат да предложат. И за една седмица трябва да го решат. Мандата за преговорите и ман... съвета не зависи от нашите изменения, от, нашите, от нашето становище. Затова те могат да си вършат преговорите, без да чакат нашето становище. Нека да си дадем време. Не, не виждам връзка на едното с другото. Темите са много сложни и затова трябва да имаме достатъчно време да ги обмислим. Мисля, че така е правилно тълкувам, което каза докладчик. Не виждам какво ни кара да препускаме по този начин. Да не бързаме, както казал крал Филип II. Какво значи а, на 4 май гласуване в комисията и през юни на пленарно? Но можем да решаваме за всеки случай по-отделно, ако искате да ускорим ритма или да забавим. 19 март, 4 май, 14 юни. За сега така приемаме този график. Часът е вече близо 6. Имаме две още много важни те точки. Трябва да бъдем максимално

договор за Лисамбон. Само една част бяха гласувани на 25 ноември а, доклада Дейвид Мергът, а тези, които останаха висящи, са всъщност не са свързани пряко с договор от Лисабон. А, и тези, които не бяха одобрени, са свързани първо с развитието на отношенията с националните парламенти, разделението на отговорности между председателството и пленарна зала и мотивирането на решението на парламента по отношение на парламентарния а, имунитет. А, на аргумента въз основа на които беше решено това отлагане на гласуването на дискументите, беше да бъдат върнати за дискусия в комисията и беше назначена една работна група, която да проучи процедурата за отношения на, с националните парламенти и най-добрия начин, по който да се организира сътрудничество, който ще бъде представен доклада им през май, друг тип документи, които не бяха приети, не са свързани с отношенията с националните парламенти, а всъщност с разглеждане на проблеми, други проблеми. И всъщност трябва да ги разглеждаме по-отделно, за да не пречи приемането на едните на другите. Смятам, че по някои е, е, изменения ще има трудни, политически трудности и трябва да се постигне компромис и ще трябва да видим. Найде нали, да чуем първо какво ще каже докладчика господин Мартин. Благодаря. Вие направихте доста подробен увод, това ще бъде кратък. Всъщност цялата и идея да се отложи, не Лисабонската част да се отложи, беше свързана с това, че нямаше особен ентусиазъм да се занимаваме с тези проблеми. И този доклад не беше върнат в парламентарната комисия. Той беше в пленарната зала, така че според правилата ние можем да предложим, можем да предложим нов крайен срок за измененията, може да изчакаме новите изменения. Както вие посочихте, измениха с обстоятелствата, беше създадена работна група на националните парламенти. Имаше загриженост, че парламентът не е бил консултиран надлежно бяха посочени много проблеми и те продължиха да изникват. Какви са решенията? Едно нещо, което бих предложил, е просто да се гласува в пленарна зала повече по дадените изменения, да разчитаме на, мъдръст, на мъдростта на парламента. Другото решение е да продължим да отлагаме до след май, което аз мисля, че не е много задоволително. И третият вариант, който за мен е предпочитан, Разбира се, всичко зависи от парламентарната комисия. Тази комисия неофициално да приеме компромиси и аз мога да ги предложа като компромиси, предложени от докладчика, дори и след крайния срок. Може би ние няма да постигнем консенсус, но ако успеем, ние тогава бихме могли да вземем решение по тези въпроси, които все още остават нерешени. Uh, um, аз мисля, че предложението на докладчика е задоволително и аз бих се съгласил с него. Мисля, че не трябва да отлагаме нещата, трябва да решаваме проблема. Затова нека да опитаме. Така че аз съм съгласен с предложението на господин Мартин. Благодаря, господин Дав. Аз също съм съгласен. Мисля, че има някои други проблеми, които установихме след като договора влезе в сила. И може би ще искаме да решим и тези проблеми. Ако постигнем едни славни компромиси между нас в парламентарната комисия, мисля, че този дух ще се прелее в пленарната зала. И мисля си, че това ще бъде добро решение. Мартин, воле. Господин Мартин, заповядайте. Съвсем накратко. Радвам се, че имам подкрепата на господата Даф и Мендес де Виго. Единственото нещо, което искам да кажа съвсем откровенно, господин Даф, ние ще трябва също да разчитаме на добрата воля на секретарията при приемането на нови изменения. И нека не забравяме, че службите могат да не се съгласят с новите изменения, ако те са принципно нови. Затова аз говорих за едни славни, бляскави компромиси, казва господин Дъв. Дъв. Аз съм доволен от предложението на Девид Мартин. Е, има наистина изменения, които са славни е, и които трябва да представим на нашето заседание от е, коя дата? 19. А, да, да, да. Заседанието е на 17, 18 е, е изслушването, значи е на 17 март. Благодаря ви и преминаваме към следващата точка. А, това са 4 доклада, 4 досиета с докладчик Мендес Девиго, които всички са обединени около финансовия назор в Европа, контрол на финансовите пазари, след справяне с економическата криза. Е, тук е, не става въпрос да, да, да разгледаме само е, аспекти, които засягат нашата комисия, конституционните, защото водеща е комисията по економическите въпроси. Първо имаме един за Европейски банков орган, Европейски орган за финансовите пазари и ценните книжа, Европейски орган за създаването на Европейски комитет за контрол на системния риск. И сега ще дам думата на докладчика Мендес Девиго. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда много кратък и ще е, говоря по транспаранти с PowerPoint, защото темата е много техническа. Първо, ще спомена измененията към проекто регламента. какъв е залогът? Кризата, която върлува по финансовите пазари, която започна през 2008 година, пробуди някакси европейците и им помогна да се дадат сметка, че надзора е недостатъчен и прогнозиращите структури не функционират както трябва. Знаете, че първо беше извършено едно изследване, от, представено от е, господин Делор, и комисията представи също едно проучване, в което прави едни минимални предложения. Комисията не развива до край своите предложения. По, след доклада Ларозиер – И сега с новите предложения вече ще видите, че се отива доста по-далеч. Предложенията с развитието на процеса отиваха все по-далеч и по-далеч, защото винаги, когато комисия идваше, ние обвинявахме, че, те, че тя не тегли напред, че съвета тегли назад. И е, ролята на парламента е именно да търси да една максимална защита и сега ще видите, че имат докладчици от Комисията по економическите въпроси правят едно съвместно комюнике за съвета, заявявайки, че искат да отидат по-далеч от предложенията и на съвета, и на комисията след доклада на Розиер аз направих едно предложение по ваше е, желание и работих съвместно с комисията по економическите въпроси. Трима от нейните докладчици са е, съгласни с, моята, е, с моето виждане и е, така се стигна до предложенията, че четири предложения или препоръки към комисията – Разделихме работата на четири и ще ви споменя всъщност ще ви говоря за измененията, които внасяме към предложенията на комисията. Ще се опитам да обясня за какво става въпрос. Става въпрос за нова европейска система за финансов надзор – СФН, която има един, пър, имаш, има е, националните органи за банков контрол, контрол на финансовите пара, е, пазари, контрол на ценните книжа и на пенсионното осигуряване в, на национално равнище. След това и, има, се, предвиждат, е, се предвижда европейски орган за надзор на застраховките, застрахователното и професионалното пенсионно осигуряване, един комитет, един съвет за а, системния риск. А каква е целта на новата система? Ще първо за разработване на технически норми, последователно прилагане на общностното право, намеса при спешни, спешна необходимост, решаване на споровете, решаване на трансграничните спорове в ако някой е представен в няколко страни и създаване на Европейски фонд за финансова защита – Тук говорим предимно за банковия сектор и финансовите пазари. По отношение на техническите норми в предложението на комисията от септември 2009 година не се споменават хармонизирани технически норми. Ние а, настояваме обаче да става да, въпрос именно за хармонизирани технически норми. В, в член 410 а, говорим за правните норми. А, когато бъдат приети а, технически норми, след консултация Европейския орган трябва да ги изпрати в надзорен орган, трябва да ги изпрати в комисията и също времено в Европейския парламент и в съвета. Защото това са делегирани актове, т.е. ние делегираме компетенции и правомощия на комисията. Когато бъдат е изпратени в комисията тези технически норми. Това се нотифицира на Европейския парламент и на съвета и ако те са съгласни, така приети, тези технически норми се публикуват в официалния вестник на европейските общности. Ако обаче комисията и съветът не са съгласни с нормите, те заявяват, представят своите възражения и текстът не се приема. Какво става, ако самата комисия не е съгласна с, с техническите норми, предложени от Европейския надзорен орган? Тогава просто няма норми, те не се приемат. Комисията трябва задължително да приеме нормите, за да могат те да влязат в сила трябва да се информират и, двете други институции, т.е. комисията трябва да мотивира отказа си пред парламента и съвета. Нали, искаме повече Европа, затова искаме и повече прозрачност. Комисията обяснява на парламента и съвета защо отхвърля предложенията на Европейския надзорен орган. Ено. Тази възможност не беше предвидена в предложението на комисията. Както не беше предвидена и възможността, която предлагаме за отменяне на делегирането. Парламента и съвета могат да решат да отменят делегирането. И в такъв случай няма да се приемат нормите. Това също отсъстваше в предложението на комисията. Тези три особености е, бяха заложени в докладите на Комисията по економическите въпроси, е, която каза, че в случай, че има отклонение, е, трябва да се информира економическата комисия на Европейския парламент. Аз мисля, че трябва да и съвета, и комисията да бъдат информирани. Но всъщност ние не можем да кажем кой първи трябва да бъде информиран. Всички сме съгласни, че с предложението. Как стои въпросът, ако един национален надзорен орган не прилага правилно общностното право? В този случай при неправилно прилагане е, жалбата, искането не трябва да идва от комисията, то може да бъде поискано от съвета или от парламента и съответната е, или членове на политическите групи и съответната процедура е следната. Виждате позиция, търся позицията на комисията. Какво става, ако има риск от финансова нестабилност? Доклад на госпожа Голар. При спешен риск съвета за системния риск може да обяви спешно положение и ние тук добавихме не само този съвет, а и едно, надзорните органи, съвета, парламента, комисията също могат да поискат съвета за системен риск да обяви спешно положение. По другите причини следвахме предложенията на комисията, добавихме само, че в случай, че съвета за системен риск вземе такова решение за спешно положение, той трябва да нотифицира, да го нотифицира на парламента, съвета, на комисията и на ЕНО, Европейски надзорни органи. Трябва парламент и света винаги да бъдат информирани за взетите решения. Мисии правомощия на ЕНО има едно важно правомощие, възможност за посредничество на ЕНО и ние добавихме тук една дефиниция на срок, защото се казва, че европейските надзорни органи определят срок за помирение. И съвсем кратко, ако е, не се постигне съгласие между различните национални орган, надзорни органи, помирението се извършва от Европейския надзорен орган и неговото решение е задължително за националния надзорен орган. Това е логично последствие от създаваната от нас система. Тя не може да бъде доброволна. Иначе няма да има смисъл. Необходимо е тя да дава указания, но ако ние наистина искаме да постигнем повече Европа, по-силна Европа, трябва европейски надзорен орган да а, има задължаващи правно обързащи решения за националните органи. Това е нещо ново, което сме внесли, което не фигурираше в предложението на комисията. Сега, как стои въпроса за трансграничните спорове? Това, както ви казах, също не фигурираше в предложението на комисията. Четиримата докладчици на Комисията по економическите въпроси до добавиха, че Европейския надзорен орган може да играе правно обвързваща роля на посредник и тяхното решение се прилага незабавно. Това съответства на желанието за по-силна и повече Европа. По отношение на мисиите и правомощията на ЕНО, също нещо ново. Европейския орган за ценните книжа и финансовите пазари. Тук става въпрос за един а, а, фонд, Европейски фонд за финансова защита, финансиран от участието на финансовите институции, а, с който да помогне да се за, спасяват застрашените банки. Това също е нещо ново. А, ще породи много дебати. В някои страни. Има национални гаранционни фондове, предвиждащи тази хипотеза. Ние искаме тази система да бъде прехвърлена и на европейско равнище, защото днес, когато световния пазар е няма, не познава граници. Ние продължаваме да говорим за национални банки, национални централни банки и органи при положение, че знаете, че всяка банка играе в целия свят на борсата в Лондон, Париж, Нью Йорк а, няма шанс от националния контрол. Аз не поставям под съмнение правомощията на националните надзорни органи, но когато има си, риск за системата, системен риск, както се случи миналата година или преди година и половина, и и когато става въпрос не за национално събитие, за европейско събитие, криза в европейски или свет, световен мащаб трябва да има такъв общ система за финансова защита. То благодарение на Клер, която ми беше много полезна, успяхме да направим това. Смятам, че благодарение на това представяне PowerPoint си виждате как стоят аспектите свързани с нашата комисия по конституционните въпроси. Нашите предложения също вървят в унисон с предложенията на докладчиците от водещата комисия. Мисля, че сме намерили подходящата конституционална и институционална рамка. Докладчиците от комисията ЕКОН И ние смятаме, че наистина трябва повече Европа. Финансовата криза ни накара, видяхме как е необходимо да се намесим. И понятието за спешност, като че ли е, в момента вече престава да свети като червена лампичка в главите на е, държавните ръководители, е, банковия сектор, разрахователните компании. Много често, като говорим за а, регламентиране, много хора подскачат, но всъщност ние искаме да намерим европейски решения на проблеми, които според нас имат европейско измерение. Затова настояваме за повече Европа по европейските въпроси. Това е, господин председател. По технически причини и с това приключвам. Ще видите измененията към четирите отделни доклада. Това са регламенти, това не, е доклад, не са доклади по собствена инициатива. Схематизирах текста, го споменах само институционалните аспекти и много други, които а, пропуснах нарочно, защото не виждам как да ги включа в тук. Ето тук са измененията. И Оставям вие да решите. Благодаря много и на вас, господин Девиго. Мисля, че наистина сте свършили отлична работа. Явно сте положили много усилия и успяхте да представите нещата съвсем ясно в слайдовете. Така че нещата са много по-ясни вече. Господин Ферховщата има думата. Нека първо да благодаря на господин Мендес Девигла за това, че обясни доклада и измененията. И като юрист, който се занимава с конституционни въпроси, мисля, че мога да му предложа да стане член на Комисията по економически и парични въпроси. Това ще бъде интересен обрат в неговата кариера. Повечето изменения, господин председател, всъщност бяха изготвени от четиримата докладчици от Комисията по економически и парични въпроси. Те работиха заедно и отидоха малко по-далеч от предложенията на съвета. Тук може би е добре е да подчертая, че една от основните неща е свързано с засилването на ролята на Европейския парламент. Има много е, изменения тук. Важно е да се засили като цяло економическо, е, европейското измерение на тези органи, и европейската им структура. На трето място има и един въпрос, свързан с арбитража или медиацията в случая на конфликти между различни национални регулаторни органи. Това не беше част от първоначалното предложение. Много съм доволен от това и е, казах на четири римата докладчици от Комисията по економически въпроси. Самите те проведоха дискусии с господин Мендес Девиго и е, стигнаха до решение да подкрепят предложението на комисията, не да се връщат към предложението на съвета. Колкото повече участва парламентът, толкова по-силни аргументи ще имаме, когато се стигне до помирителната процедура с съвета. Ясно е, че съветът няма просто ей така да се откаже от своите позиции, защото парламентът е подал изменения. Така че може да очакваме голяма битка. Важно е да бъдем възможно най-проевропейски настроени в своя подхва... подход. Има цял пакет изменения, но опасявам се, господин Давиго, че тук има и една слабост – Явно не сме били достатъчно смели да защитим правото си и да поискаме един единствен орган. Тук всъщност имаме четири органа, които се създават. Първо по системния риск, т.е. макронадзора и трите микро органа. Казах на господин Мендес Давиго, че трябва да се опитаме да опростим нещата. Но, господин председател, важно е да се знае, че докладчиците от Комисията по економични въпроси сметаха, че това е доста интересно. Това, че има три микро три органа по микровъпросите и след това да има съвместна комисия. Ами това означава още, е, още един орган, значи три макро институции и след това един съвместен орган. Та, ето виждате колко много органи. Колкото повече се разделят нещата, толкова повече координация ни трябва. но в крайна сметка тези докладчици се съгласиха, че тези функции не могат да се разположат на едно и също място. Затова е добре да направим следното предложение. Да се не направи така, че четирите органа и съвместната комисия да могат да работят заедно. Т.е. да, се, да имат седалище на едно и също място. Това е съвсем прагматичен подход. Що се отнася до средносрочния преглед, който се предлага, може би има как тези органи да се е, слеят в един. Е, не да има отделни органи, един за банки, един за пенсии и така нататък, е, и да се конкурират един с друг, защото става дума за едни и същи финансови продукти. Така че контрола на една от агенциите трябва да се координира с другите. Затова този макро въпрос е доста изкуствен. Трябва също така да признаем рисковете на макро равнище. Затова смятам, че е важно и органите на микро ниво добре да разбират рисковете, които могат да възникнат на макро ниво. В докладите не става ясна логиката на това как могат да се сработват тези органи. Изглежда не се смята за възможно тези органи да се слеят в един и същи орган. Според мен най-доброто място е поне да работят на едно и също място в Франкфурт, Франкфурт и в последствие евентуално да се мисли за някакво сливане Говори се и за средносрочен преглед. Мисля, че докладчиците смятат, че е добре да има четири различни органа с едно общо седалище, вместо да има една институция, която да има да, да разпръсната между три е, седалище, седалища, например Париж, Лондон и Франкфурт или нещо от този сорт. Що се отнася до преференциалното третиране на, дадени държави е, членки и е, което да се избегне с разпръстване на седалищата, мисля, че докладчикът съвсем правилно го отхвърлил, защото крайна сметка, ако тези органи са на едно и също място, така най-добре ще може да се постигне и сливането на тези органи в някакъв момент. Не знам кога е крайният срок за измененията, но може би заедно с господин Мендес да ви го и поне с трима, четиримата докладчици, не съм сигурен за четвъртия докладчик, но мисля, че трима от четиримата докладчици ще са на наша страна. И мисля, че може би е добре да обмислим възможността да отидем още една крачка по-напред. Ако е възможно всички тези органи да са на едно място, тогава защо да не вземем една преговорна позиция, в която призоваваме всичко да се обедини в един орган? В крайна сметка, ние сега се подготвяме за началото на преговорите с съвет. Но бихме могли да направим предложение за един единствен орган, в който има съответни е, дирекции, които се занимават а, е, с а, е, различните въпроси. Банките, пенсиите и прочее. Мисля, че е добре още да се поработи с докладчиците, господин Мендес да види го и да се види дали не можем да включим още едно изменение, което да предлага един общ орган с различни дирекции. И ако не, поне да настоим да има общо седалище във Франкфурт. Говорил съм с госпожа Голар – и с другите докладчици. Смятам, че това може да даде на парламента по-силна позиция в преговорите, а не парламентът да каже още от самото начало, е, добре, съгласни сме да има четири отделни органа. Мисля, че господин Мендес Девиго е, работи и съвсем правилно с докладчиците. Мисля, че съвсем скоро можем да изменим текста, но мисля, че е добре да отидем една крачка по-напред. Разбира се, може да се озовем на светлини години от исканото от съвета, но пък от друга страна съветът отстъпи доста от предложението на комисията от септември. Така че през следващите седмици, преди крайния срок за изменение, трябва да си помислим дали да направим още една крачка. Ако ли не, добре да помислим за всички подробности в измененията, защото по някой път има дори а, несъответствие в формулировките е, единствено множествено число и прочие. Така че мисля, че министр Мендес Давио ще стане нашият финансов експерт. Благодаря, не мога а, да дам думата на мен за повече от половин минута, защото вече прекрачихме с а, пет а, Desde Vigo solo con l'avvertenza per la verità che questa... Минути e това беше, знаете, че е, беше предвидено да обсъждаме измененията, защото ще се гласуват на 7 април. Но имате време да помислите до тогава. Да, на 11 крайния срок е 11 март. Мен да съвсем кратко. Господин председател, съвсем кратко. Благодаря ви, господин Верховщат за казаните думи. Предложението предложението на четирите доклада са идентични всъщност. Те, те са абсолютно същите като тези, които ще бъдат представени утре в економическата комисия. Ние работихме заедно. Така че тази работа ми даде голямо удовлетворение. Аз проучих възможността, за която спомена господин Верховстат. Трите органа всъщност да станат един. Но не всички бяха съгласни. Така че да правя предложение, което ще се отхвърли, няма смисъл. Утре в економическата комисия ще обсъдим всички тези въпроси. И мисля, че докладчиците ще се съберем и всички, които се интересуват от комисията, за да си помагаме. Работата е сложна. Трябва много задълбочен размисъл. Мисля, че просто можем да предложим някои насоки на е, економическата комисия. Ако се бави много, тя ще тръгне по свой път и нашата, нашите усилия ще останат безполезни. Има време до 15 март, горе-долу месец. 7 април беше гласуването, да. Господин Верхостат е много заинтересован, както видях, така че нека и той може да се включи да видим дали не може да превърнем проекта в реалност. Мислихме за това след като се като възникна финансовата криза но като че ли постепенно с времето нещата се размиха. Нека да се опитаме да бъдем творчески настроени и да възстановим динамиката, за да покажем, че след влизането сила на Лисабонския договор парламента има повече правомощи и не се буйде творчески настроен. Es darles coherencia a lo que ellos querían llevar a cabo, que en algunas ocasiones, pues, pues... Трябва да бъдем последователни. Искам да точно това да внеса в проекта на економическата комисия, където нямаше много голяма последователност, за да се спазва точно правната рамка. Имаме. Благодаря господин Мендезевило, благодаря на Верховстат. 11 мая крайен срок за измененията и 7 април гласуване в комисията. Благодаря ви. Няма друго, с което приключвам заседанието. Благодаря на вас и на преводачите. Следващото заседание е 17 и 18 марта.